Възобновяваме заседанието. Господин Джоване Барбагало е бил избран и това влиза в действие от 11 март 2014 година. Той ще замести госпожа Барачио. Това е съгласно член 7, параграф 1 и съгласно член алинея първа от правилника за дейността ни. Това също с действие от 11 март 2014 година. Честито на господин Барбагалио. Съгласно разпоредбите, неговият мандат ще бъде проверен и ако няма възражения, той ще може да изпълнява своите функции. Колегата Оди по процедурен въпрос. Мерси, месье президент. Благодаря, господин председател. Бих искал да информирам Европейския парламент за някои много сериозни събития в Френската република, които са в разрез с върховенството на закона,